Уважаеми дами и господа, доколкото сте се събрали в залата, добре дошли и добро утро. Някой ден трябва да седнем и да помислим как да се отнасяме към факта, че каним гости, а никой от вас не се появява. На мен не ми харесва такова положение. Това бяха така поздравителните ми не твърде любезни слова. Но сред нас е днес а, господин Робърт Мадлин, директор на главна дирекция информационно общество и медии на Европейската комисия. За нас е много важно, че днес сте тук. И много ни се иска да чуем от вас и колегите ви всичко във връзка с новите планове, текущите планове. Още повече ни радва, че ще имаме възможност да задаваме и своите въпроси. Господин Мадлин, добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. За мен е важно не количеството, а качеството. И мисля си, че моментът е подходящ да се срещнем по две причини. Първо, след като колегиум от комисари прие бъдещата финансова перспектива, много важен въпрос за вашата комисия и за мен започна да се придвижва. И освен това, по това време от годината е добре да мислим за летните си почивки, но също и за това какво ще правим през есента. Бих искал да се спра на няколко аспекта и след това ще помоля колегата ми в рамките на 7 минути да направи презентация за роуминга, защото знам, че този въпрос вълнува вашата комисия. Ще започна с въпросите на управлението и след това сигурността и економиката. В Едовил на срещата на групата на 8-те беше свършена добра работа, защото интернет беше една от приоритетните теми в глобалните обсъждания или в обсъждането на глобалните лидери. Това е един много важен въпрос, защото интернетът и неговото управление са от решаващо значение за всички системи, включително и научно-изследователската дейност. Има два конкретни въпроса, на които искам да се спра, защото знам, че вие сте добре запознати с тях. Първо, форумът за интернет управленията. Той ще проведе първото си заседание в рамките на новия мандат през есента в Найроби. Знам, че депутати от Европейския парламент провеждат неофициални дискусии, за да се формулира позицията. Комисар Крус ще бъде на този форум. Смятам, че това е важна глобална възможност за Европа с нейното разбиране на подхода, в който са привлечени много заинтересовани страни, да подпомогне за постигане на напредък. Нещо друго, което не е толкова положително, ние започнахме с водещите партньори да обсъждаме управлението на ICAN. Вие знаете, че ICAN на последното си заседание в Сингапур преизбра в същия състав управителния съвет, е взе решение за основните домейни, имена на домени. И както знаете, Министерството на правосъдието на САЩ и Генерална дирекция конкуренция обсъдиха и анализираха някои проблеми, свързани с конфликта на интереса, нещо, което ние споделихме на ICANN. Така че в управлението на интернет има добри и лоши новини. И тъй като интернет е важен за всички нас и за вашата комисия, мислех, че сигурно ще ви е интересно да следите какво става в тази сфера. Сега за сигурността. В рамките на унгарското председателство постигнахме значителен напредък с държавите членки и в съвета по телекосъобщенията и по време на срещата край Балатон, за да укрепим сигурността на всички потребители на интернета, граждани, търговски дружества, публична администрация. През последните месеци наблюдавахме значителни хакерски атаки, включително и на сайта на комисията и нейните инфраструктури, както и на инфраструктурата на търговски дружества, публичната администрация в САЩ. Сигурността в интернет днес е толкова важна, колкото е безопасността от гледна точка на здравето по време на торс и птичия грип. Така че на този фон смятам, че ние ще очаквам парламента да помогне да има по-активна роля на Европа, колективна роля на държавите членки. Второ, има бюджета за свързване на Европа, фонда за инфраструктура, обикновено ни мислим за широколентов интернет, енергетика и магистрали. Но също така този фонд позволява на компетентните национални органи да работят заедно по един сигурен и координиран начин. И трето, агенцията ЕНИСА, както знаете, не само вече дадохме мандат на Европейската агенция по мрежова информационна сигурност, но също така и работим с тях много интензивно. За економиката вече споменах научно-изследователската и развойна дейност. Ние обсъдихме с вас това, господин председател, преди заседанието. В момента времената са сложни за публично финансиране, комисията обаче предлага значително увеличение на разходите за научно-изследователска, научно-развойна и дейност и също така иновации. Увеличението с 46 милиарда е напълно оправдано в седмата рамкова програма и програмата за конкурентоспособност и иновация. Трябва да анализираме това, което правим днес, за да можем да гарантираме това, че всяко евро на дънокоплатеца се разходва разумно. И също така, че обществеността трябва да разбере, че тези средства се разходват наистина разумно. Ние предлагаме в бъдеще научно-изследователската дейност да включва и по-големи и по-малки проекти така че по-малки, по-бързо приложими идеи, които биха могли да бъдат реализирани бързо. А също така да можем по-масштабни идеи, които могат да бъдат предложени. През последните месеци предложихме, че в сферата на ИКТ можем да предложим финансиране от над 1 милиард евро през следващите 5 години, ако намерим флагмански или водещи проекти и програми. Аз вече говоря за новото предложение Свързана Европа. Това е ново предложение в бюджета, но то се отнася не до програмата за научно-изследователска дейност, а се отнася до сферите, които са от интерес на вашата комисия. Например, включена е програма, която позволява на европейските учени да работят с данни получавани от големия телескоп в Чили. И накрая по-далеко съобщенията, което също е свързано с економиката. Транспонирането на третия пакет върви бавно. Всички държави членки би трябвало да уведомят за пълно транспониране. И и само пет държави членки вече са уведомили за транс... Е, приключено транспониране. Що се отнася до препоръките в третия пакет? Ние предлагаме препоръки, а не регламент за конкуренцията. Ни очакваме информация Извиня... Извинявайте, получаваме информация, че е необходимо да се увеличи дерегулацията в Европа. И нашият метод е основан върху препоръки, върху един по-либерален подход, но той не винаги осигурява равнопоставеност. Имаме проблем с недостатъчна ефективност на дейността на далекосъобщителните операции. И тук бих преминал към предложението за роуминга. Това е много важно предложение не е само от политическа гледна точка, защото засяга потребителите, но той засяга цялата основа на регулацията в далекосъобщенията. Също така това е върхът на структурираната намеса. Ние сега ще ви покажем 8 слайда. И предложението е да бъдем по-амбициозни, за да провеждаме структурни промени, а не просто да слагаме горна граница на цените, а по-скоро да се движим заедно с пазара. Тоест, това е едно сложно законодателство и от политическа и от чисто техническа гледна точка. Ladies and gentlemen, Yes, um, in my slides, I'm... Uh, Добър ден, дами и господа. В изложението си се опитвам да обясня какво точно предлагаме, за да се справим с проблема с конкуренцията на пазара на роуминга. Преди обаче да навляза а, в а, конкретното си изложение, а, ще кажа няколко думи за това къде се намираме и а, как в момента а, е сложен пазар. При сегашния регламент е, за роуминга комисията трябваше да преразгледа функцията на регулатора и също да оцени конкуренцията на пазара на роуминга. В резултат от този преглед излязохме с доклад миналата седмица, в който сме очертали няколко предложения във връзка с регламента за роуминга. Пазара на роуминга, как изглежда той сега? И а, какво е въздействието върху него а, от страна на сегашния регламент? Спазването на ценовите тавани а, в общи линии е добро, т.е. цените а, се смъкват, но най-вече заради таваните. Цените общо взето са около таваните. Преноса на данни в роуминг е една разрастваща се част от пазара на роуминга и все повече ще расте през едните години. При сегашния регламент сме определили тарифи между отделните оператори. 50 цента е ставката, която е заложена – а пък всъщност реално цените са около 30 цента. Но при цените на дребно те надвишават поставените тавани. С други думи, операторите изличат доста сериозна печалба от преноса на данни в роуминг. Няма а, особена връзка между цените и разходите в този случай. На следващите два екрана, следващите два слайда, ще видите движението на цените на разговори в роуминг. Тук виждате е, червената линия, показва нивото на маржа или несъответствието. После Виждате другите показатели на роуминга на нашия пазар. цените всъщност са доста близки до регламентираните тавани, максимални цени. Всъщност не виждаме някаква конкуренция под тавана. Роуминга на данни. Първата колона показва цените на дребно, цените за потребителя а пък последната колона са цените на едро между операторите. Синята линия е роуминг с оператор, който не е от, в една група с вашия. Виждате, че там нивото на цените е, е доста високо. Но дори в този случай цените между операторите на едро са около 30 цента или под тях, така че маржа на печалбата е нараснал през последните две години. В резултат от това се налага да а, помислим и за други решения, освен налагането на ценовите вани, които са в сила от 2007 година. Това беше изрично изискване по сегашния регламент – изискване, което бе въведено от Европейския парламент по негово настояване, а именно комисията да намери альтернативни способи за осигуряване на конкуренция, альтернативни на регламентирането на цените. И да се насърчават тези альтернативи. Това, което ние а, измислихме, е така наречения хибриден подход – той е насочен към пазара на роуминга в по-дългосрочен план и въвеждаме някои структурни елементи в нашето проекто предложение. Тези структурни елементи ще станат по-ясни по-нататък, когато ви запозная с тях, но те имат за цел да разширят спектъра на роумингови услуги, от които да могат да избират потребителите. Това включва избора на мобилен оператор, а също и улесняване на нововъзникналите на даден пазар оператори. Има някои технически трудности. Време ще трябва, за да се изпълнят всичките тези структурни мерки, които предлагаме. Затова е необходимо да запазим ценовите тавани за сега, за известно време, поне преди да е, задействат ефективно структурните мерки. Нека сега накратко да разясня тези е, структурни мерки. Има два набора мерки – Първият от тези набори лесно се изпълнява и няма да отнеме много време, веднага след като се приеме предложението, новия регламент. Става въпрос за виртуални мобилни оператори – Тоест, такива оператори, които не разполагат със собствена мрежа. Има, тук се въвежда изискване всеки опережа да дава достъп на такива, които са виртуални оператори. Има определен срок да се разгледа молбата за такъв достъп два месеца. Така че в рамките на два месеца виртуалните оператори трябва да получат достъп до физическата мрежа на други оператори и да могат да почнат да обслужват клиентите си. Важно е тези мерки да се разглеждат съвкупно. Става въпрос за възможността от средата на 2014 година да се избира доставчика на роуминг, като това ще е отделен избор от избора на собствен оператор за клиента. Така че към 2014 и 2015 година, ако сте доволен от мобилния си оператор на място в страната си, но искате да получите по-добра оферта за роуминг, ще имате възможност да избирате сред много варианти за роуминг. Така че можете да си запазите собствения оператор за услуги у дома, но да изберете друг оператор за роуминг. Същата сим карта много лесно ще става превключването за потребителя. Както казах, трябва време, трябва сътрудничество между операторите, трябва да въведат е, някои стандарти и общи е, принципи за това как ще се изпълняват тези отделни продажби. Както при сегашния регламент имаме е, въвеждане на Е, изискванията поетапно, няма да става изведнъж. Операторите ще разполагат с около година, за да внедрят този е, модел, защото трябва да си сътрудничат и е, с, с европейските регулатори на далеко съобщенията. Така че в крайна сметка, ако се приеме новия регламент, очакваме до а, две години системата вече да е на лице и да е, е, функционира. Става въпрос при приемане на регламента юни до година. Междувременно, трябва да продължим да ограничаваме а, е, цените, така че предложението е да се запазят таваните до 2016 година. През 2015 обаче ще направим пълен преглед на пазара, за да видим а, доколко той е готов за новите е, структурни е, мерки. За да видим след 2016 година дали могат да се махнат таваните. Така че на 2015 година ще се направи пълен преглед е, на структурните мерки. И накрая искам да кажа няколко думи за преноса на данни в роуминг. Е, това е единствената роумингова услуга, която не се урежда от регламента на ниво потребител, на ниво продажби на дребно. До сега мерките не са довели до намаляване на цените на ниво потребител. И това е нещо, което трябва да се обезпечи за а, преходния период. Както видяхте вече, около 1 евро на мегабайт цените средно, а така че предлагаме да се сложи таван и за тези цени, като се почне от 90 евроцента и поетапно спадане до 50 евроцента през 2014 година. Като се запознавате с това предложение и цените заложени в него, както и разходите за тези цени, може да ви се стори, че таваните са доста щедри и може бихте предложили по-строги тавани, но трябва двата елемента да се разглеждат заедно. Структурните решения и таваните. Трябва да дадем стимули за операторите, стимули за истинска конкуренция. Трябва в същото време да защитаваме и потребителя от свръхвисоки цени. Не можем обаче да а, натиснем цените още повече надолу, защото така няма да има достатъчно стимул операторите а, да се съравновават. Така че това е много важно съображение, което не бива да изпускаме от поглед, а, когато оценяваме предложението. И с това приключвам изложението си. Благодаря така, господин председател, благодаря ви за тази възможност да ви запознаеме с последното си законодателно предложение. Сигурно не сме засегнали някои от въпросите, които са от интерес за вашите членове. С удоволствие обаче ще отговорим допълнителни въпроси. Уважаеми господа, благодаря ви. Много мъдро решение беше да а, говорите за проблемите така структурирано вместо да четете текстове. Става ясно, че във вашия ресор предстоят някои важни неща. Много ви благодаря, че толкова точно и подробно обяснихте новото предложение във връзка с роуминга и ни давате възможност да навлезем в дебата. Първите, които ще вземат думата, са начало с колегата Рюбих. Благодаря. Благодаря преди всичко за представянето за новото предложение за роуминга, нещо, което е много важно във връзка с информационните и комуникационни технологии. Трябва и за, за в бъдеще да гарантираме да няма такива огромни разлики в цените. Вие казахте, че сега средната цена е 1 евро на мегабайт – но не, аз непрекъсто получавам от оператори съобщения на мобилния си телефон, че за килобайт се плаща 1,39, значи за мегабайт са над 13 евро. А ако наистина успеем да имаме средно равнище 1 евро, не разбирам, успяваме да имаме такова равнище, не разбирам какви са тези разлики между оператори. Това за 1 мегабайт. А ако направим сравнение с гигабайтовете, знаете, че в много държави се продават пакети 8 гигабайта за 8, мег... за 8 гигабайта, извинете. С други думи, там 1 евро струва 1 гигабайт и това е крайна цена за потребител. И пак сравнявам с съобщенията, които получаваме на мобилните си е, телефони. Ние плащаме по 13 900 евро за гигабайт. Значи виждате каква е разликата между 13 900 и 1 евро в някоя държава членка, която предлага тези пакети за 8 гигабайта. Това са все разлики, които трудно могат да бъдат разбрани. За това трябва да се помисли за някакво огр... количествено ограничаване на цени спрямо а, предадена информация. Смятам, че трябва да се направи нещо, защото в Европа и могат да се използват още много възможности за инвестиции, ако далекосъобщителните компании получат повече пари за това, те ще могат да реализират добри печалби и да правят е, разумни инвестиции. Затова предлагам да не говорим за цени, а, за граници, прагове, от които нататък не могат да се допускат злоупотреби. С това е свързан и въпросът ми. Защо да чакаме до 2016 година? Смятам, че тенденциите на пазара се развиват толкова бързо, че би трябвало да се сремим към някакви по-кратки срокове. Естествено, не можем да предвидим какво ще стане след 3-4 е, години с мрежата от първо поколение, с новите възможности и така нататък. Колегата Оди. Мерси, monsieur президент. Мерси, Merci, директор euh, генерал, directeur général, euh, messieurs, експозе. Euh, Сюр... Благодаря ви много, благодаря ви за много интересното изложение бих искал да ни кажете какво се случва с смещения преглед на седмата рамкова програма по този доклад. И нашето усещане беше, че експертите добре са се справили с задачите си, но Европейската комисия много късно излезе със своите предложения. Много е трудно да работим в нашата парламентарна комисия при положение, че Европейската комисия толкова забавя нещата. За 2011 до 2013 година имаме 30 милиарда евро, които да изразходваме за проекти по седма рамкова програма – ние сме в много сложни економически условия, дори не можем още да говорим за възстановяване, за излизане от кризата. Затова наистина трябва много ясно да отправим посланието. Дали сте отечели подкрепата на Европейския парламент и нашето искане за упростяване на поканите за подаване на заявки за проекти? да се упрости сегашната ситуация, която е много сложна. Също така ние искаме да се улесни участието на малките и средни предприятия. В онези проекти за обработването на заявките за които ви отговаряте, дали нещо се променя вече? Бихте ли ни казали? Госпожа Крус говореше също така за намаляване на цените. Мисля си, че гражданите имат голям интерес от това и това ще бъде също така много положително за имиджа на Европейската комисия. Дали бихте казали нещо за регулаторните органи? които а, определят твърди цени. Дали бихте могли да гарантирате това, че намаляване на цените няма да подкопае развитието на нови технологии и също така подобряването и разширяването на мрежите? Понякога имаме впечатлението в някои държави членки, че няма равнопоставеност при достъпа до услугите, просто защото има региони, има държави, в които инфраструктурата не е достатъчно развита. Ние все още прекомерно се съсредоточаваме върху градските райони и като че ли прекалено се концентрираме върху намаляването на цените, обаче това може да подкопа инвестициите. Можете ли да ни гарантирате, че всички граждани ще имат достъп до тези услуги и няма да има отрицателно въздействие върху услугите? Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Аз от своя страна също искам да благодаря на представителите на комисията за подробната информация. Новото предложение в връзка с роуминга е нещо, което трябва да се приветства. Действително, нашият пазар все още не е достатъчно конкурентоспособен. Затова е важно регла... срокът на регламента да бъде удължен и да се е, подобрят условията за конкурентност. С това е свързан и въпросът ми. Ние самите ще се опитаме да подобрим текста със своите предложения за изменения, но вие имате ли предвид два допълнителни аспекта? Първо, все още не е намерено решение за пограничните райони между държави членки на Европейския съюз и трети страни и интерференциите, които се наблюдават там. Във връзка с това съществува риск човек да мисли, че разговаря по собствената си мобилна мрежа, на собствената си страна, а всъщност да се намира в роуминговата мрежа на третата държава. Нещо, което разбира се товари сметката и от гледна точка на потребителя е изключително важно проблемът да бъде решен. Вторият проблем, който искам да засегна – е, че получаваме много сигнали от потребители, че е, кратките съобщения по мобилните телефони в роуминг се бавят много, понякога с дни. Така че смятам, че трябва да въведем критерии за качество, така и това да не бъде допустимо. Защото всъщност за какво служи един СМС едно кратко съобщение? Ролята му е да се предаде послание максимално бързо, по подобие на телефонен разговор. Още една тема искам да засегна. Всъщност една молба към вас. Кажете ни нещо повече за управлението на електронната самоличност и новите законодателни предложения в това отношение. И за електронния подпис искам да чуя нещо от вас. Очакваме с голям интерес е, работната програма на комисията за следващата година, защото смятам, че темите споменати от мен са много важни за европейския вътрешен пазар. Госпожа Карвалю. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия, и на генералния директор – за подробната информация. Имам кратък въпрос за новия фонд за свързване на Европа, фонда за инфраструктура и за определянето на приоритетите, приоритетните проекти, условията за подаване на заявки за участие в проекти. Ние имаме определен опит с с твърде слабото представяне на проектите в тази сфера, поне в моята страна Португалия, в съответствие с плана за економическо възстановяване, имаше един пакет за внедряване на широколентовия интернет в селските райони, но все още много бавно се осъществява този план. Мисля си, че трябва да имаме много ясни правила и много лесни за изпълнение правила. А, за изпълнение правила и също така стои и въпроса за финансирането. Понякога е много трудно да се осигури съфинансиране. Рансдорф. Въпросът ми е много въпроса. Дали отчитате проблемът на малките и средни предприятия? Това беше проблем в първия регламент. Измененията целяха да могат по-лесно МСП да влязат в мрежата, за да могат да работят в мрежа. Обаче тези изменения не бяха прияти от парламента. Въпросът ми е дали този път ще можем да гарантираме на малките и средни предприятия, че те ще навлязат на пазара, ще влязат в мрежата, защото големите фирми им пречат да работят в тази рамка, в тази мрежа. Благодаря, госпожа Мадорел. Thank you very much. sorry. <laughs> <laughs> I will be very brief. Ще бъда много кратка. Благодаря, господин генерален директор. Искам да благодаря и на двама ви, че дойдохте тук да ни информирате така подробно. Напълно прав сте, като казвате, че моментът е подходящ да се направи равносметка преди есента. Много добре е, се спряхте на отделните теми, като започнахте с роуминга. Това са все въпроси, по които честичко ще си говорим през следващите месеци, така че ще поема хвърлената ръкавица и ще е, задам някои допълнителни въпроси. Миналата седмица моят политическа група внесе проекто резолюция за работната група, а, е, програма на комисията за 2012 година. Във връзка с това искам да а, е, подчертая три теми, които фигурират в тази проекто резолюция, тъй като на нас ни се ще повече, да видим повече активност от ваша страна. Първо, въпросът за интернет търговията, електронната търговия и във връзка с него териториализацията. Да, съгласни сме, че създаването на общ цифров пазар изисква а, електронните елементи, като електронен подпис и всичко, за което говориха колегите, да бъдат уредени по-добре защото в крайна сметка целта е да се подобри защитата на потребителите. Тук комисията трябва да разгледа и възможността за териториалното разпределение за транзакциите по глобалната мрежа. Освен това е много спешно необходимо да имаме по-стабилна законова рамка така както е предвидена в пакета за далеко съобщенията, защото по този начин ще можем да имаме повече инвестиции за инфраструктури, като услуги и широколентов интернет. времено, разбира се, трябва да осигурим разумни цени за нашите потребители. Що се отнася до бъдещата рамкова програма, бихме желали да се предвиди достатъчно финансиране на сектора информационни и комуникационни технологии, защото наистина Европейският съюз трябва да бъде водещ на тези нови пазари, като медицински технологии, транспорт, инвестиции за интелигентни енергопреносни мрежи. Благодаря. Аз също искам да добавя един въпрос новото ви предложение за роуминга е най-добро с новата роумингова структура. Не разбирам обаче защо не можем да побързаме, защо е необходимо да се чака толкова време, защото на междинното ниво ще трябва пак да работим с регулирани цени, нещо, което не ни харесва. Колкото по-бързо се постигне това, което предлагате, по-добре. Щом казвате, че трябва да се чака, сигурно знаете защо. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за зададените въпроси и изразените обележки. Чухме някои интересни послания. Първо ще започна, ако ми позволите, с въпросите, които не са свързани с роуминга и след това ще премина към роуминга. Първо към господин Оди. В седмата рамкова програма мещиният преглед беше приключен преди да имам удоволствие да встъпя в длъжност. Но вие видяхте, че под ръководството на госпожа Гейгер Куинс бяха формулирани много точни и много уместни предложения, които бяха приветствани от Европейската комисия като цяло. Много често Европейската комисия, особено моите колеги, които се занимават пряко с системата, разбират недоволството на малките и средни предприятия, на малките изследователски центрове. И виждаме, че все още контролиращия менталитет преобладава Сигурен съм, че имаме подкрепата на моите колеги в Генерална дирекция бюджета, в аудиторската служба, при преминаване към една по-упростена система до 2020 година. Идеите вече са много ясно формулирани. Що се отнася до нас, но аз мисля, че ние използваме един отворен фонд, а също така фонда Евростарс и се стремим да формулираме, да предложим най-добри правила, които да вършат за малките и средни предприятия. Дали сме направили всичко, което е било препоръчвано от извършилите оценката, мещения преглед? Със сигурност не комисията все още се занимава с някои подобрения, както това го прави парламента. Що се отнася до електронната самоличност, електронния подпис, през есента ние ще предложим един по-общ подход. Мисля си, че директивата за електронния подпис не е достатъчно ефективна, а също така електронната идентичност или самоличност изисква един общоевропейски подход. Ние ще започнем с, пилотни проекти и се надявам, че през втората половина на тази година ще обединим тези две теми, защото ние смятаме, че и електронната самоличност и електронния подпис са свързани. Беше последен въпрос за интерференцията в трансграничните райони, в граничните райони едно решение да се дадат повече права и възможности на потребителя, защото вие може да не сте вързан твърдо за вашия местен доставчик, ако живеете на границата с друга страна. Що се отнася до интерференция на сигнала от трети страни, моите колеги преговарят в момента с партньорите си, например в Русия, и интерференциите както на външните граници на Европейския съюз, така и на границите между държавите членки, е нещо, което изисква време, за да се справим с този проблем, но ние възнамеряваме да решим този проблем с интерференцията. Госпожа Карвалю говореше за идеята да свържем Европа Службите на Европейската комисия вече формулираха концепция и направиха предложение за приблизителния размер на средствата, които смятаме, че трябва да се изразходват. Що се отнася до поне едно приблизително разграничаване между енергетиката, транспорта и информационните и комуникационни технологии, ние смятаме, че ИКТ е сферата, която има най-малки потребности в сравнение с, с другите две сфери, включени в пакета. Разбира се, ние извлякохме някои полки от плана за възстановяване. Мисля си, че, например, извлякохме полка, че не можем да искаме от хора, които са се занимавали с дълги години с финансиране насочено за развитието на САСките райони, не можем да искаме от тях изведнъж да се заемат и с финансиране на широколентови интернет. Така че искаме да използваме експертните знания и умения, които са натрупани и в публичния сектор, и в частния сектор, включително и банковия сектор. Що се отнася до финансирането, ние се стремим да и за, за съфинансирането стремим се да съчетаваме средствата от публични фондове, частни средства, а също така и средства, които се предоставят по линията на структурните фондове. Смятаме да намерим подходящи съчетания. Госпожа Мадорел, благодарим ви за вашата подкрепа. По електронната търговия работим много тясно сътрудничество с екипите и на госпожа Крус и на господин Барния и се надяваме в сферата на далеко съобщенията през есента да можем да изчислим стоиността на отсъствието на Европа в пазара на далеко съобщителните услуги. По този начин ще имаме доказателства, които да ни позволят да оценим жизнеспособността на териториалния подход, както вие деликатно го формулирахте. По правната сигурност съм абсолютно съгласен с вас. Това беше в основата на моето първоначално предложение и моето уводно слово. Ние изоставаме от графика при транспонирането и изпълнението на третия пакет. И главните изпълнителни директори на фирми ни казват, че те нямат достатъчно стабилна правна рамка в Европа. Затова е необходимо също така да се гарантира и по-добро изпълнение. По ИКТ като е една сфера за научно-изследователска и иновационна дейност, ще повторя това, което вие казахте. Ние виждаме два основни стълба. Първо, ролята на ИКТ при намирането на отговора на големите предизвикателства. Здравословно, устаряване, промяната в климата, интелигентни мрежи, интелигентни градове, а другото е също така като технологии, които позволяват да се развиват други технологии. И разбира се, тук нещата са по-сложни, защото предизвикателствата могат да бъдат продолени само ако Европа лидира в сферата на софтуера, на други иновационни дейности. И сега за роуминга. Господин Рубик зададе този въпрос, както и други депутати. Европейската комисия е доста събична. Колкото по-бързо нещо предложим, толкова по-добре е за нас. Първата проверка е в парламент и в съвета. И ние сме готови да предложим и компромиси, но преди това изпращаме първоначалния текст. Въпросът беше с официалния преходен период. Това е един по-деликатен въпрос. Що се отнася до определена горната граница на цените за роуминга, и има много малък преходен период за сегашните договори. Що се отнася до структурните решения – трябва да се промени поведението на пазара. Структурните предложения означават, че всеки път, когато потребителят влиза в център за обслужване, за да подпише договор, потребителят трябва да си зададе въпроса дали получавам добра за мен сделка. И отговорът на това е свързан и с цената на роуминга при сегашния договор. Може би е добре потребителя да знае не само кои са другите доставчици, но и какви точно са предлаганите договори, предлаганите условия. Не можем да очакваме от пазара да предлага подобна информация. Затова трябва да работи максимално бързо, но не чак толкова бързо, че първоначалният експеримент да бъде безполезен за потребителите. Що се отнася до въпроса за инвестициите, който беше зададен от господин Рубик и господин Оди. Каква е връзката между нашото предложение и устойчивостта на модела за инвестиции? Един от ключовите показатели на ефективността, към които се придържа госпожа Крусиас, и аз, това е по-бързото внедряване на много високоскоростен широколентов интернет в Европа. Ние трябва преди всичко да постигнем тази цел – днес и утре господин Барозо се среща с главните изпълнителни директори и говори за формирането на стоиността по цялата верига. Всичко това означава, че трябва да работим по усърно по този въпрос, но това не означава по-големи по-големи печалби за операторите, защото ние виждаме, че няма линейно съотношение между печалбите на мобилните оператори, особено големите, и сумата на инвестициите. Няма линейно съответствие, тъй като акционерите също искат да си получат дивидендите. Няма еднозначно съответствие. И както беше показано на слайдовете, има възможност потребителите на роуминг на данни да получават по-изгодни условия, без това да подкопава инвестициите. Защо? Отговорът е в обема. По този начин можем да съчетаем и двете неща. Например, в Дания 90% от домакинствата могат да имат високоскоростен широколентов интернет вкъщи и също така могат да получат подобни договори за мобилните си телефони. Много потребители сключват договори на по-ниска цена и това е така, защото те не получават достатъчна полза от високоскоростния интернет, просто защото все още не се предлага достатъчно съдържание с използване на на интернет. Така че Наистина, госпожо Мадурел, трябва да създадем един по-вълнуващ пазар за едно по-привлекателно съдържание. Challenges. Така че спокойно можем да съчетаем и двете неща, инвестициите и по-изгодни условия за потребителите. Госпожо Тика, разбира се, съобщенията могат да пристигнат по-късно при роуминга, т.е. стои въпроса с качеството на услугите. Ние си, че това е един по-общ въпрос и ние ще го разгледаме в контекста на цялото предложение за роуминга. Към господин Рамсторф мисля си, че с това приключвам отговорите ми. може да се даде отговор на проблемите на малките и средни предприятия. Продължава да бъде възможно за доминиращите местни доставчици да предоставят на МСБ своите услуги при ни твърде сложни за МСБ условия. И ние имаме задължение да се сключват договори в рамките на 8, месец, 8 е, седмици, извинете, за всеки, който иска да навлезе в мрежата. За това е много важно малките потребители да имат глобален обхват в рамките на Европейския съюз. Дали сме били достатъчно амбициозни при формулирането на подобни задължения, мисля си, че това ще се определи от обичайния законодателен процес. Благодаря ви, господин председател. И така, дами и господа, вярвам, че и от ваше име мога да благодаря на господин генералния директор и на неговия колега, защото те наистина ни поднесоха много подробна информация и най-вече ни обясниха причините, поради които се избира един или друг път. Това е важно за нас. През следващите месеци, хайде да не са седмици, но месеци, ще работим заедно. Имаме конкретни проекти. Благодаря, че ни отделихте време. Thank you <laughs> Presidium. Okay, we can start. Test vote. It's necessary? Really? Yeah. yeah. Okay. Okay, wir müssen am Anfang vielleicht einen kleinen Testlauf. Започваме, но преди това може би да направим тест на електронната система за гласуване, ако нямате нищо против. Обявявам пробно гласуване подлагам на пробно гласуване на въпроса. Да или не е отговора. Закриваме заседанието, излизаме в отпуска незабавно. Който е за да гласува. Okay, vote is closed. Край на гласуването. So surprising, no. И резултата не е никак изненадващ. Alles klar? All okay? Then we can start. First, is um, der Report von... Първо ще гласуваме доклада на госпожа Форд «Безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони». Доста комплицирана, а, сложна тема. Имате списък за гласуване. Започваме. Предложение 31. За. Против. Въздържали се за 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 36 и 37 отпада. 34 за. Против, въздържали се, приема се. 38 за. Против, въздържали се, приема се. 39 и 40 идентични за, против, въздържали се, приема се. And then to Empel 2, 41. You 39. 41. Следва 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, от... Беше много бързо. Имаме проблеми, защото е, има някои предложения, по които не сме компетентни и сме длъжни да ги отхвърлим. Отново 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44. За. Не, направо компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 59, разделно гласувано, 3 части. Първа част за. Първа част за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване за първи път. Начало на гласуването. Социалистите и демократите имат един глас в повече нещо съвсем ново. То е като пред вакансията малко сме го ударили на уволнение. Добре, край на гласуването. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Трета част за... Нямаме трета част, извинявайте, отпада третата част. 64 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 Извинете, 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6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 против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 102 и МВ-14 с устна поправка. За, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 и НВ 15 за, против, въздържали се, приема се. 105 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Сто и девет за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се.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 128 и NV20 идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част на NV18 за, против, въздържали се. NV18, втора част, още веднъж за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 137 като добавка за, против, въздържали се, приема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 141 за, против, въздържали се, приема се. 143, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 7 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. Свършихме, сега електронно гласуваме така и изменения доклад. Начало на гласуването. And? Край на гласуването. Или не още. Сега вече край на гласуването. Резултатът е еднозначен, приема се с голямо мнозинство, честито госпожо Форд. Не беше никак лесно. защото доклада беше не само продукт на множество гласувания, а и резултат от сложен процес на гласуване. Искате да кажете ли нещо, но моля ви кратко. Искам просто да благодаря на колегите си от всички групи. Както видяхте от списъка за гласуване, сме положили много усилия да достигнем до, съгласие преди, още преди крайния срок за изменения. Наистина благодаря на всичките колеги от другите групи, които положиха усилия за постигане на това съгласие. Але Да, тук трябваше да се ръкопляска. Сега преминаваме към доклада на Йорго Шатимакаки с интегритет и прозрачност на енергийния пазар. имаме текст, плот на компромис, гласуваме го анблок. Направо електронно ли ще гласуваме? To vote three votes if you want, but the members can do it together if they... Okay. If they don't Also, wir können jetzt drei Einzelabstimmungen machen, wir können es mit einer Abstimmung machen, da machen... Ще можем, ще можем да гласуваме анблок, начало на електронно гласуване за трите компромиса. Closed. Край на гласуването. Честито. Всичко най-хубаво. Продължаваме с доклада на господин Конрад Шимански. Имаме списък за гласуване. Започваме с компромис 1. За против въздържали се, приема се. Компромис 2 за против въздържали се, приема се. Компромис 2а за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 14 за. И нека да проверим по електронен път изменение 11. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Да, ясно е. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 26, 27 и 28 са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 са. Е, проверка по електронен път за 26, 27, 28. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за против, въздържали се, приема се 30 за, 29. Добре, електронна проверка 29, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 за. За против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, първа част за, против, електронна проверка. Моля гласовите по първа част. Изменение 40, първа част. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се, приема се. 32. Първа част за. Против. Нека да проверим Втора част в електронна проверка. Моля, гласувайте. Това в повече са от НП. Край на гласуването. Компромис 5 за. Против, въздържали се, приема се. 39 за. 39 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 41. Се от... 39. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Dann haben wir wieder nicht EPP 1 zu viel. EPP schon wieder. Един повече от НП. Да, вече всичко е наред. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Първа част. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Нека да проверим по електронен път. Изменение 42. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Апгелент. 50 Отхвърля се. И така 50 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 44 е за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за Извинете, 45 отпада. 46. Извинете, 49. Кой е Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 1. За? Добре, 49. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно. Кой е за? Против? За изменение едно. Кой е против изменение едно? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за автора. Така. Успешно приключихме с гласуването. Сега следващото гласуване. Anfrage. Wir е, предложение за резолюция. Ще гласуваме, както го решихме вчера, анблок за, против, въз против сега, въздържали се. И сега по общения текст ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Положителен резултат. Благодаря ви. Минаваме на следващия етап с този доклад. Е, с това прекратяваме гласуването за деня. Продължаваме ли по дневния ред? Да, имаме посещение на полски министър. Уважаеми колеги, подозирам, че полският е, заместник министр няма да дойде преди 11. Даже в 11.30 ще дойде. Секретарятът казва, че по всяка вероятност ще дойде в 11.30. Ще трябва да направим почивка. Прекъсваме заседанието до 11.30. Няма смисъл да се чудим как да убиваме времето. Пийте по едно кафе, разходете се.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

Okay. and gentlemen, ich darf Sie... Уважаеми дами и господа, добре дошли отново след краткото прекъсване. Добре е дошъл сред нас на господин Павлак, полски заместник министър-председател и министър на економиката. Неговото посещение е изключително важно за нас, за това сме му много благодарни, че в началото на полското председателство намери време за нас Днес ще ни гостуват и други колеги, които през последните седмици а, са имали възможност да разговарят и с господин Павлак, и с други представители на полското правителство. Имахме посещение в Полша, което мина чудесно. Получихме много интересна информация, с което приключвам своето предисловие и искам да приканя господин Павлак да ни каже няколко думи, след което колегите ще имат възможност да зададат своите въпроси. Обръщам ви внимание, че непременно трябва да приключим в 12.30, тъй като ние тук в Европейския парламент малко или много се съобразяваме с преводачите, а с нощи доста ги натоварихме, защото просрочихме времето. Szanowne Panie, Szanowni панове. E, Уважаеми дами и господа, много се радвам, че мога да се срещна с вас. Много се радвам, че ще можем да обсъдим въпроси относно енергетиката и промишлеността, Надявам се, че полското председателство ще бъде особено плодотворно, както за Европейския съюз, така и за Полша. Знам, че други министри, отговарящи за европейското изследователско пространство, както и министъра на науката и висшето образование, както и министъра на инфраструктурата и господин Милър, който представлява Вътрешното министерство, ще се изказва пред вас. Бих искал да ви запозная с приоритетите на полското председателство в сферата на промишлената и енергийната политика. Ние сме се съсредоточили върху три приоритетни сфери. Първо, обединяването на Европа и нейните економика като източник на растеж. Второто е – сигурна Европа. Това въжи за продоволствената сигурност, сигурността на енергийните доставки и отбраната. Третата сфера е отворена Европа. Европа отворена към света. Министерството на економиката отговаря за тези три сфери – Днес ще се съсредоточим върху въпросите, свързани с промишлената и енергийната политика. Бих искал първо да кажа няколко думи за енергийната политика. Тя е част от нашата стратегическа сфера Сигурна Европа – ние смятаме, че една от най-важните стъпки към по-сигурна Европа е създаването на здрава основа за външното измерение на енергийната политика с необходимия инструментариум. Позицията на Европейския съюз спрямо основните доставчици, производители и потребители – на енергия, както и големи транзитни държави, може да бъде по-ефективно. За това укрепването на външното измерение в това отношение ще подобри функционирането на Европейския съюз. Това също би трябвало да подобри условията за економически растеж и да гарантира економия от мащаба. В сферата на енергийната политика предлагаме съвета да разгледа два механизма. Първо, механизмът за координация. Той ще се занимава с опростяването на формулирането на консолидираните позиции на държавите, членки европейските институции в сферата на енергетиката. Вторият механизъм е механизмът за солидарност, който ще гарантира солидарност в случай на енергийни проблеми в двустранните отношения с трети страни, например. Освен това, в допълнение към укрепването на външното измерение, ние искаме да разширим обхвата на постиженията на европейското право към трети страни, най-вече съседите на Европейския съюз. Също така ще се съсредоточим върху ратифицирането на договор за енергийна харта в глобален мащаб. Важно е да използваме едни и същи механизми и системи за действие. Тогава ще ни е по-лесно да провеждаме преговори с нашите партньори и събеседници в глобален мащаб. Във Рослав ще има специален съвет по транспорт и енергетиката. Освен това, ние ще се средоточим върху енергийната ефективност, нещо, което е много важно. Това е един от най-важните въпроси за нас, особено директивата за енергийната ефективност. Полагат се много усилия да се постигне 20% целеви показател, що се отнася до енергийната ефективност – Европейската комисия казва, че Европейския съюз до 2020 година ще успее да постигне едва 10%. За да се постигне показателят от 20%, необходимо е да се предприемат действия в сферата на строителството, технологиите, транспорта, енергийните системи. Полското председателство ще насърчава държавите членки да предприемат подобни мерки. Затова предлагаме много амбициозен график на работа по новата директива за енергийна ефективност. Полското председателство през септември по време на заседанието на съвета би искал да се одобри доклад по напредъка в областта на изпълнението на тази директива. Освен това, има ново споразумение между Европейския съюз и САЩ, енергийна звезда, полското председателство би искало да финализира подготовката към това ново споразумение с САЩ. Европейската комисия ще внесе предложения в съвета за ратифициране на това споразумение, както и проекта на законодателството за изпълнение на този договор. За тази цел на 24 ноември по време на заседанието на съвета ние ще информираме за напредъка в тази сфера. Един друг въпрос е енергийната инфраструктура. Това е важен въпрос, който е тясно свързан с разработването и строителството на енергийната инфраструктура, нещо, което е от изключително значение за трите сфери на енергийната политика на Европейския съюз. Есента тази година Полското председателство заедно с комисията ще предложи законодателни актове. Освен това, пътната карта ще даде нов тласък на енергийната политика на Европейския съюз и председателството по време на полското председателство ще се занимава с този план. Що се отнася до намаляването на емисиите, Предвиждат се мерки, свързани с привличането на най-важните партньори. Без това не може да се гарантира успех. Затова искаме да обсъдим въздействието на различните политики, политиката в областта на климата, енергийната политика, върху конкурентоспособността на европейската економика. Следващата сфера е регламентът РЕМИТ. Той ще се средоточи върху увеличаването на прозрачността и интегритета на енергийните пазари и да гарантира тяхното по-добро функциониране. Следващия въпрос е безопасността и сигурността при добив на петрол и газ в открито море. Тук трябва да гарантираме максимална сигурност и опазване на околната среда, както и разбира се хората, които работят в този сектор. Във вашето становище вие казвате, че държавите членки трябва изрично да формулират принципите, гарантиращи сигурността и безопасността в тази сфера, въз основа на правна уредба, прията на европейско ниво. И накрая няколко думи за атомната енергетика. В тази сфера нашето председателство ще започне работа по директивата Евроатом, която ще заложи основни стандарти за защита на здравето на работещите срещу радиацията. Също така ще направим и изводи от проверките на безопасност на, ОЕД, на АЕЦ. И разбира се, ще работим по безопасността на ЕЦ не само в Европейския съюз, но и в съседните на Европейския съюз страни. Така че най-стрихни стандарти ще се прилагат не само в Европейския съюз, но и в прилежащите региони. И накрая, що се отнася до енергийните въпроси, наистина ще трябва да променим езика, който използваме в Европейския съюз. Не трябва да говорим само за нисковъглеродна економика, но трябва да говорим за економика с ниски нива на емисии. Това ще е една промяна и в формулировките, и в менталитета. Ще внесем решения, които могат да променят към по-добро ситуацията в Европейския съюз. Защото говорим само за нисковъглеродна економика. Ние говорим най-вече за въглищата, обаче нашия подход е по-широк. Ние смятаме, че трябва да говорим за по-низки емисии като цяло. Това означава, че също включваме в цялостната картина енергийната ефективност. Това означава, че ще се средоточим върху по-добро използване на енергия енергията. Например, ако говорим за производство на топлинна енергия, ние можем да използваме термални помпи за производство на енергия от газ и ако те имат по-високо КПД, ние можем да произвеждаме повече топлоенергия. Термалните помпи, които се произвеждат в Европа, електроенергията, която се произвежда в Европа са важни фактори за запазване на работните места, запазване на конкурентоспособността на европейската економика. Нашето мото ще бъде економика с ниски нива на емисии. Бих искал да ви информирам, че в Полша имаме сътрудничество с, с економическите субекти, с международни организации, обединения – Запознахме се с новия доклад на Световната банка за трансформирането на полската економика и намаляването на нивата на емисии от економическата дейност. Този доклад за нас е много важен, защото той ни дава идеи за това как да преобразим нашата економика, за да постигнем ниски нива на емисии като същевременно запазим конкурентоспособността. Що се отнася до промишлената политика – бихме искали да започнем дебат в контекста на стратегията Европа 2020 година. И тук най- Важни са водещите флагманските инициативи, като включването на промишлената политика, като инициатива Европа за иновации и научно-изследователска дейност, а също така и пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа. Това също ще бъде и темата на неофициалното заседание на съвета по конкурентоспособността. Този съвет ще се проведе на 21-22 юли в град Сопот, Полша. Нашата цел е промишлената политика да бъде в центъра на вниманието на Европейския съюз. Когато изпълняваме подробните, подробно разработени политики и стратегии, ние трябва също да отчитаме това, че кризата показва много ясно една много ясна истина. Когато имаме производство, имаме работни места и тогава можем да имаме економически растеж. Така че става дума за, за запазването на конкурентоспособността и е работните места в Европа. Другите дейности, които ще предприемем по време на полското председателство в края на септември, ще има заседание на съвета по конкурентоспособност. И разбира се, ние ще се стремим да одобрим комплексни заключения за запазване на конкурентоспособността на европейската економика. И в заключение бих искал да ви кажа, че тези инициативи ще бъдат финализирани чрез дебати. Ние ще обсъждаме флагманските инициативи и укрепването на индустриалната политика на нивото на Европейския съюз. Разбира се, много ще зависи от подробните предложения, внесени от Европейската комисия. Обаче е ясно, че Работната група по конкурентоспособност и растеж вече може да започне своята работа. Смятам, че можем да започнем нашето председателство много ентусиазирано. Е. През октомври ние ще имаме и избори в Польша, което прави по-сложно нашето председателство. Не, нещо невъзможно, но през август, разбира се, ще има лятна почивка. Не за нас, защото нашия министр-председател каза, че няма да има лятна почивка. Това е което нашия министр-председател каза, но ние ще имаме избори през септември и, разбира се, ние ще се занимаваме с европейски въпроси. Се надяваме, че септември ще бъде един месец за големи проробиви в много сфери. Уважаеми господин председател, дами и господа, ние разчитаме на вашата подкрепа и сътрудничество, разчитаме на вашия опит, защото вие работите в тази сфера постоянно и вие се занимавате с тези досията. Вие се занимавате с европейско законодателство и вашият опит, вашите мнения са много важни за нас и искаме да използваме вашия опит, искаме да разчитаме на вашето сътрудничество. Надяваме се, че нашето председателство ще може да даде тласък за развитието на европейската економика. Благодаря, господин вице-премьер. Много работа ще имате това лято, няма да имате отпуска, но понякога старанието бива възнаградено, знаете. Не ни остава много време за въпросите, така че ще бъда много благодарен, ако е, задавате въпросите си в рамките на една-две минутки, за да можем да чуем и изчерпателни отговори. Започваме с господин Вебер.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 за интересното ви изложение. Наистина необходимо е да се съсредоточим върху енергийната политика, най-вече енергийната ефективност и приветствам тази ваша идея, тъй като нямаме достатъчно време. Искам да се огранича само до един въпрос, а именно предложението на комисията за финансирането на ГМОС, глобален мониторинг на околната среда и сигурността. Надявам се, че финансовата рамка ще позволи да се финансира този приоритетен за Европейския съюз проект. Обаче има опасност да бъде спряна тази програма поради липса на финансиране. Това ще бъде загуба на вече направени публично-частни инвестиции в размер на 3 милиарда евро през последните 10 години и много тези средства са били насочени от европейския бюджет. Европейската агенция за космически изследвания също е финансирала този проект. Въпросът ми към вас, господин министър, е какво смятате да направите тази важна космическа програма да не загине, да не бъде изложена на риск? Благодаря ви. Благодаря ви. Имам два въпроса към министъра. Първият доклада, прилагането на доклада за европейската промишлена политика от преди няколко месеца. Един немски докладчик от нашата група го написа. Какво смятате да направите, за да запазите заедостта в традиционните е, отрасли на промишлеността? Трябват ни същински материални предложения. После, говорихте за емисиите на въглероден диоксид и нуждата. От повече действия в сектора на е, изкопаемите горива. Също така и технологиите за улавяне на въглероден диоксид. Ние знаем, че вече има такива технологии в Европейския съюз. Са много добри, така че тези технологии. Така че Полша би трябвало да насърчава е, улавянето и съхраняването на въглерод в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Ик. Господин министър, Добре е, дошли в парламента. Ето ме тук, по средата съм. По въпроса за пътната карта за енергетиката. Малко е, съм притеснена след последния съвет по околна среда, среда а, е, за възможностите комисаря е, Хедегор да за водене на преговори в ЮАР през декември. Трябва ни платформа, на която да стъпим. Мисля, че а, е, нещата са тревожни а, е, и мисля, че е така поради а, е, доклада за конкурентоспособността и енергийната ефективност. А, съображенията са същите като тези, които а, вие споменахте. Трябва да се вземат решения, а, за да се осигурят добри условия за работа. После, ефективност по отношение на ресурсите. Може малко по-подробно да ни обясните как планирате тези действия? И накрая един малък съвет. Е, надявам се, е, че при странната е, комуникация ще действате с един отворен мандат и открито като цяло, за да можем да доведем до край досиетата, по които работим. Госпожа Ривази, следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Добре дошли, господин министр. В Полша бе на посещение делегация от нашата парламентарна комисия. По време на това посещение вие говорихте за енергийната стратегия и се съсредоточихте върху изкопаемите горива. Да, вие имате доста въглища и искате да развиете този отрасъл, както както и а, този на шистовия газ. А, това са дейности, които увеличават емисиите на а, парникови газове. Тъй, че а, е, какви гаранции ще дадете? за онези страни, чиято вода бе замърсена Правят се много замервания а, и е, се замърсява повърхността, водната повърхност. И подпочвените води. Искам да ви приветствам с добре дошъл, господин министр. Много е хубаво, че се виждаме с вас тук. Разказахте ни много интересни неща, засегнахте важни теми. В наше лице, в нашата комисия, намирате истински добри партньори, които ще ви помагат в осъществяването на плановете. Днес, например, гласувахме доста важни документи, например Ремит, регламента Ремит е, е много важно да се приеме на първо четене, но искам друго да кажа. Вчера прочетох информация, че полското правителство във връзка с ограничаването на въглеродните емисии предвижда да предприеме важни крачки. Това е много важно, защото ние споделяме загрижеността за пазара на емисии, който не е много справедлив за много от държавите на Централна и Източна Европа. Та въпросът ми е какво конкретно а, смятате да направите. Děkuji za slovo. Já bych se pana... Благодаря. Искам да поздравя господин министра, да му пожелая успех по време на полското председателство и да го попитам за законодателната рамка за ядрените изследвания. Знаем, че имаме рамкова програма в областта на изследванията и технологиите на съвета, но е много важно да се осигури постоянно и редовно участие в предвидените програми. Искам да попитам полското председателство, смята ли да докара до край работата по реализирането на тази програма, защото има доста деликатни моменти, например ядрени програми съвместни с Великобритания и така нататък. Благодаря колегата Гирек. Bardzo, ja mam e, kilka pytań, ale ograniczę się tylko do jednego. Panie premierze. Благодаря, имам няколко въпроса, но всъщност ще задам един. Като инженер, говоря аз, а пък всъщност говорим по политически въпроси. за емисиите трябва да сме максимално ефективни. Как смятате, че може да се промени енергийния пакет в това отношение? Не съм съгласен с колегата, който говори по този въпрос преди малко. Не мисля, че това е нещо доказано. Улавянето и съхраняването на въглерод. Е, по този въпрос какво смятате? Може да се използва тази технология за изменение на енергийния пакет. Благодаря, госпожа Кавалю. Благодаря, господин председателю. Е, благодаря ви, господин министр, за е, това, че дойдохте да говорите с нас, както и за подробните разяснения. Имам два кратки въпроса. Един е свързан с УСВ, улавянето и съхраняване на въглерод. Това е много важен подход за борба с климатичните изменения. В краткосрочен план обаче УСВ трудно ще бъде е, е, трудно изпълним проект, защото все повече въглища се ползват Вече съществува на пилотно ниво технологията. Европа е финансирала за сега 7 големи проекта. Все още са пилотни, но са големи. Един от тях е в Польша, между другото. Знаем, че е, тези проекти са изправени пред различни а, трудности, съфинансирането, административни трудности. Та какво ще направите вие, вашето а, председателство, за да дадете тласък на тия проекти, за да може да се популяризира тази технология? След това, а, енергийната ефективност на съществуващи сгради, на стари сгради. Това е голям проблем в Европа, а не по-малко и в самата Полша. Основният проблем тук е архитектурен. Има вече фонд, но той няма да е в състояние да откликне на всички потребности в тяхната сложност. Така че какво планирате по въпросите за увеличаването на ефективността на жилищните на сградите изобщо. Благодаря. Колегата Хюбнер е, е следващия оратор. Благодаря. Добре е дошъл при нас, господин а, заместник министър-председател. Много се радваме, че ни представяте плановете на полското председателството. Програмата, която представяте, е много амбициозна. Предвиждате нова директива за ефектив, ефективността на енергийния пазар, както и нова директива за спазване на високи стандарти за сигурност в областта на ядрената енергетика. Много интересно. Искам да попитам дали може да се каже в момента че в Европа няма единодушие по въпроса за това каква трябва да е структурата на енергийния баланс, така че да е изгодно за всички държави, а не само за отделни. Как би могла да изглежда една такава структура на енергийния баланс? Какво е мнението на Полша? Смята ли, че трябва да се включва и атомната енергетика? И въпрос свързан с съвета. Мисли ли се в съвета как може да се подпомогнат някои държави? Защото много от държавите са а, прекъснали или нарушили плановете си по отношение на ядрената енергетика. Същевременно се знае, че не, не е възможно във всички случаи да се произведе същото количество енергия от конвенционални източници. Благодаря. Благодаря колегата Балчитис. Е, е, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин вице за това, че ни отдели време при наситения наситената си програма. Също и програмата, която представяте като председателство, е изключително амбициозна. Смятам, че осъществяването и ще допринесе за едно по-добро бъдеще в Европа. Бих искала да получа някои подробности във връзка с малките и средни предприятия и условията, които им се отреждат. Някои държави членки изобщо пренебрегват този сектор от економиката? Какво ще направите в това отношение? Втори въпрос – патентите. От няколко години вече не можем да намерим решение. Решили сте е, да приключите програма за защита на патентите. Чудесно намерение. И трети въпрос във връзка с стандартизацията. Говоря за стандартите, за да, мо... които да отстранят бариерите е, и да дадат възможност за истинско свободно движение на стоки на нашия пазар. И последен въпрос в уводната си изказване във връзка с енергийната политика споменахте, че могат да, може да се прибягва и до двустранни решения. Какво по-конкретно имате предвид? Защото нашата стратегия в момента е по-скоро насочена към енергоснабдяване на Европейския съюз като цяло, без политически мотиви. Благодаря. Господин Гръч, последен. Няма да научи името ви. Благодаря, господин председател. Знам, че ви е трудно да произнасяте името ми. Но всеки път ставате по-добър и по-добър. Бързо хотел бъм wyrazić своя... E, господин министър-председател, много се радвам, че е, сте на посещение на нашата парламентарна комисия, за да ни запознаете с приоритетите на Болското председателство в областите, които са от основен интерес за Комисията по промишленост и енергетика. Следния въпрос имам. Какво смятате по следния въпрос? Решение на нашите съседи, Германия, да замразят ядрената си програма бе взето. Това ще стане до края на 2022 година. Това е една четвърт от електроенергията, произвеждана в Германия. това решение поражда следните въпроси. Какво означава това за енергетиката на Европейския съюз изобщо? Какво смятате за тази програма, за този план и по какъв начин това ще се отрази на енергийния микс на Европа. Знаем, че има планове за повече възобновяеми източници, но това решение на нашата съседка поражда някои съмнения относно източниците на енергия. Дали това ще даде отражение и за новите, на новите технологии без въглерод. И също какво значение има това във връзка с добива на шистов газ в Европа? По какъв начин пък този добив ще се отразява на подпочвените води? какви нови е, инсталации могат да се предвидят, е, като например метановите инсталации, които неодавна бяха въведени е, в Польша. Смятате ли, че такива нови технологии за добив на газ от въглища имат бъдеще и ще продължат ли да се ползват Польша? Благодаря ви. Сега да дадем думата на заместник министър-председателя за отговори. Благодаря ви, е, господин председателю. Уважаеми дами и господа, много разнообразни въпроси ми зададохте. Като начало бих искал а, е, да почна с един общ коментар, който е свързан с енергийната, но също и с промишлената политика. Много важно е, когато а, е, сформираме а, основните рамки да са максимално ясни принципите, за да могат после лесно да се уреждат и проблемите. Не бива да забравяме субсидиарността, това е нещо от голямо значение. Още нещо. В много области, специализирани технически области, като например веждането на стандартите, можем да ускорим действията си чрез регламенти, чрез регламентиране, което да е приложимо в целия Европейски съюз, така че да са единни стандартите. По други въпроси обаче, които са по-деликатни от културна гледна точка, по-уместно ще е да използваме инструмента директива. Но основните моменти трябва да се уредят чрез регламент, за да сме сигурни, че ще следваме еднакви правила. Един по-конкретен пример сега. В енергийния пакет имаме възможност за даване на, прех, на преходни периоди, така наречения член 10c. През 2008 година в заключенията на съвета бе включена разпоредба, която гласи, че изключенията се дават за инсталации, които, чието Чийто физически градеж вече е започнал. Това бе през 2008 година. През 2011 година в насоките на Европейската комисия излиза нова разпоредба по същата тема, която гласи, че става въпрос за инвестиции, които видимо са, започ... са довели до строеж. Бог знае какво означава точно това крайна сметка предприемачите не предприемат действия, не инвестират, понеже няма правна сигурност по този регламент и неговото изпълнение. Та, на този фон трябва да обърнем внимание на всички заинтересовани страни върху някои практически въпроси. Например, ако се промени нивото на ефективност на инсталациите за производство на електроенергия, например, от 33 е, до 50%. Тогава е, емисиите ще са е, съотношение 3-2-2. 3 към 2 към 2. но за да постигнем всичко това, ни трябва правна сигурност. За изпълнението на подобни проекти трябва основните моменти да бъдат много ясно уредени. Господин Вебер попита за а, космическата политика, космическите изследвания. Една от целите на полското председателство е свързана с този въпрос. Разбира се, е, нещата зависят от е, приемането на регламента е, на комисията, но има предложение на комисията, това да трябва да се обсъди, трябва да се вземе предвид интересите на всички държави членки. Трябва също да направим анализ на основните въпроси, по които ще се водят преговори, които ще... това е задача, която ще бъде е, продължена и от датското председателство. Много е важно всичките инвестиции, които вече са направени в съвместни космически програми, да не отидат на вятъра. А, Европейския съюз в тази връзка се нуждае от конкретни мерки за изпълнение на програмата, понеже е, резултатите в тази област могат да намерят приложение и в други практически е, области. Що се отнася до изпълнението на промишлената политика е, във връзка с намаляването на емисиите, това е следващия въпрос, искам да подчертая, че в Белхатов тая година проведохме а, е, среща на директорите на звена, отговарящи за енергетика. Е, обсъди се именно замразяването на ядрената програма на а, е, Германия. Разгледа се и ползването на технологии за намаляване на емисиите. Сега, защо избрахме Белхатов, този град? Не бе случайно. Има голяма инсталация за УСВ там в града. Това е голяма индустриална инсталация за улавяне и съхраняване на въглерод. Затова беше проведена там а, срещата. Това обаче е, е един проект ИСВ, УСВ изобщо, който няма как да издържи, няма как да оцелее без финансиране от Европейския съюз. Затова е много важно да се оценят много точно разходите за а, монтиране на инсталации и за съхраняване. Не смятаме в резултат от срещата, че ще има проблеми обаче с общественото мнение по това въпрос. Хората, които живеят там, нямат някакви възражения да се съхранява въглерод около тях. Трябват ни обаче конкретни мерки. Следващия въпрос, свързан с промишлената политика. се касае до енергийната ефективност. Термични помпи, например, и връзката на транспорта с енергетиката. Електромобилите могат да изиграят важна роля в тая връзка. Защото да не забравяме, че един бензинов двигател ползва единствен едва 10% от енергията за движение при електромобилите процентът е 40. За съхраняването на енергия И на това трябва да обърнем внимание, да се използва колкото трябва да се използва, останалата енергия да се съхранява и да се ползва, да се пуска по електроразпределителната мрежа. Това въжи за електромобилите. Имаме а, данни от Япония, че се ползват едва 3% от цялата енергия. Останалата енергия може да се а, използва за други цели. Това а, създава възможности и за Европа. За а, сградите. А, да, трябва да се подобри е, енергийната ефективност, което ще създаде и нови работни места. След това, пътната карта до 2050 година. В съвета по околна среда бе взето решение за а, увеличаване на а, целта за намаляване на емисиите от 20 на 25%. И а, позицията на Полша бе особено важна, защото благодарение на тази позиция ще можем а, да проведем а, откровени разговори за такива едни решения. Трябва да имаме предвид целите за намаляване на емисиите от една страна, но също и а, световните ни споразумения. Защото без световно споразумение, без световно съгласие няма как да има а, полза от такива действия. Няма как да вменяваме задължение на промишлеността без да има видими ползи. Един от водещите економисти, който бе на посещение в Полша и говори за перспективите за енергетиката на близките 10 години, подчерта, че разликата между 20 и 25% намаляване на емисиите всъщност се равнява на това, което отделя Китай за една седмица. Тъй, че без световно съгласие, без международно съгласие няма да има никакъв смисъл тия действия. Не е достатъчно Европа да е лидер, да е, е инициативната страна при а, действията, но а, реалните действия по намаляването трябва да сме инициативни и в преговорите. В а, конференцията на страните а, която бе проведена не отдавна, отдавна, но също така и а, на министрите на основните страни, отделящи а, парникови газове, бяха разгледани по-подробно отраслевите подходи. Разгледа се и нуждата от това да се въвеждат референтни стойности по отрасли. Така че да не слагаме на една нога така речените мръсни технологии с други. Научихме, че в стоманодобива, в алуминиевата промишленост е отбелязан сериозен напредък в намаляването на емисиите. Това е много важно за дебатите, които се водят в Европа. Защо? Защото има толкова много слоеве този дебат, толкова много страни, че е, трябва да се замислим за постигането на е, едно глобално, световно решение. Понякога твърде едностранчиво подхождаме към нещата. Това въжи и за референтните стойности за емисиите на газ. Сега да кажа нещо весело. Създават съветски е, инженери е, нов бръснач. Слагате го, включвате инструмента и след 5 секунди сте е, гладко бръснат. Обаче е, задават въпрос на изобретателя. Ама хората имат различна форма на лицето. Казва, няма проблеми. Това е проблем само при първото а, бръснене. След това вече всичко се изглажда. И мисля, че това е нещо много важно. Трябва да вземем предвид различните а, обстоятелства в отделните държави членки. Трябва да разработим една концепция, а, която да дава глобално решение на, проблем, на проблема. Европейския съюз може да си позволи да а, свърши това. Що се отнася до шистовия газ и а, въглищата. Радвам се, че е, сте открили нещо, което е още по-лошо и от е, въглищата. Наистина, шистовия газ е, се счита за едно от най-опасните неща за околната среда. Много е важно да гледаме едновременно енергийната и екологичната страна на въпросите. При въглищата, когато, говорим за, когато ги сравняваме с шистовия газ, при въглищата имаме възможност за улавяне и съхраняване на въглерод. Ако технологията вече беше готова за внедряване, тогава въглищата просто щяха да бъдат, е, както всички други източници, с е, ниски емисии. При шистовия газ обаче, разговаряли сме с канадски колеги, те имат много опит и е, става ясно, че всеки залеж изисква конкретна технология. Така че дори да намерим шистов газ някъде, е, неговия добив и ползване може да се окаже нещо твърде рисковано. Може да се окаже именно така е, и в Польша, но може да се окаже, че залежите в Польша са безопасни, че те не представляват е, опасност за замърсяване на подпочвените води много е важно, според нас, улавянето на метан от въглишни залежи. Когато добиваме въглища, освен заплахите за околната среда, не бива да забравяме и други проблеми, като например отделянето на метан. Това е също много важен въпрос за опазването на околна среда. Господин Шемайнски спомена, спомена а, регламента за интегритета и прозрачността на енергийните пазари. Искам да ви напомня, че чрез този регламент се въвеждат съвсем адекватни а, решения, контролни механизми на а, пазара. Контролните механизми по принцип често изостават от а, нещата. Прозрачността обаче е, е нещо много по-ефективно. Когато говорих за прозрачността, един е, журналист ме нападна много жестоко, каза, ма вие против свободния пазар ли сте? Аз казах не, напротив, защото прозрачността гарантира свободен пазар. Е, прозрачността ни дава достъп до информация. И регламента Ремит предвижда именно такива механизми, такива решения за пазара на енергия. Що се отнася до а, ядрените изследвания, Комисията планира да промени пет директиви за основните изисквания за безопасност за ядрени изследвания. Комисията планира да слее тези пет директиви в една. Според нас е много важно да се постигне равновесие. При пете законодателни акта, всеки от тях имаше а, е, свой основен акцент. Те бяха специализирани. Ако преминем към единен обобщен законодателен акт, а, е, трябва много внимателно да намерим най-добрите предложения. Надявам се, че е, в кратки срокове ще се приеме тази нова директива, защото това е стъпка, това са решения, които трябва да бъдат взети бързо. Ще се включат и изпитванията за безопасност, така наречените стрес тестове. А тези решения, полуките излечени от стрес тестовете, не бива да се внедряват единствено в Европейския съюз. Те трябва да се приложат и в съседните ни страни. Е, споменахте и е, за изменение на е, енергийния пакет и пакета за климата. Много е важно тия решения, които ще се вземат по изменението, да са стабилни. Трябва да актуализираме редовно тия решения обаче. Защото не може едно решение да бъде приложимо а, вечно. Ако се окажат твърде а, е, скъпи решения като УСВ, като например инсталацията в Белхатов, за която а, е, казах, трябва да се преосмислят нещата. Около 60 евро на тон са разходите. Сравнете това с производството на 1 мегаватт в час това е един тон въглероден диоксид. Това означава, че около 50 евро струва, ще струва производството на 1 кВт час. Те трябва да вземем преди и двете страни. И производството на електроенергия, и улавянето, и съхраняването на въглерод. И двата процеса трябва да се вземат преди при изчисляването на разходите. Това, разбира се, ще доведе до повишаване на цените. Трябва ни решение, което да бъде и видимо, и ж... економически жизнеспособно. Що се отнася до енергийния баланс и нашата позиция по критериите, то позицията на Полша е съсредоточена върху факта, че енергийния микс – трябва да се уточнява на нивото на държавите членки. За нас е много важно основните принципи да се спазват, защото по-настоящем имаме някои механизми, свързани с, с добива на петрол, особено в открито море. Директивата също казва, че тези решения влизат в компетенцията на държавите членки, когато става дума за добив на петрол в открито море. Що се от нас до Польша, ние искаме да продължаваме с намаляването на целевите показатели. В Польша имаме атомна енергетика, но след решенията взети в Германия ще трябва да преосмислим ситуацията. Ще направим преглед и ще помислим дали не е по-добре да инвестираме повече в възобновяемите енергийни източници. Като цяло в нашите планове ние говорим и за атомната енергетика, и възобновяемите енергийни източници, като най-важни фактори в промяната на енергийния ни баланс. Що се отнася до патентите, може би все пак след 30 години вече крайно време е европейския патент да проработи. Ние сме много отворени същевременно към доводите, издигнати от Испания и Италия. Трябва внимателно да слушаме какви са доводите на другите и надявам се, че те ще могат да влязат в системата за европейския патент. Що се отнася до стандартите, смятам, че стандартите трябва да се постигат чрез разпоредби за стандартизация, защото това е начинът да могат бързо да бъдат извлечени ползите от единия пазар и тук. Един символен акта може да бъде унифицирането на зарядните устройства – за мобилните телефони. Надявам се, че в скоро време ще можем всички да използваме едно зарядно устройство, независимо от марката мобилен телефон. Мисля се, че това ще улесни значително живота на нашите граждани и това също ще доведе до намаляване на ненужното производство, защото хората, когато купуват мобилен телефон, няма да бъдат принудени всеки път да си купуват ново зарядно. Grzyba w międzyczasie odpowiedziałem, jeżeli chodzi o te e, sprawy. Do... Господин Гжип зададе въпрос, на който аз до някъде отговорих за последиците от решението на Германия за замразяването на програмата за атомна енергетика. И накрая, дами и господа, бих искал да ви уверя, че председателството е готово за сътрудничество. Ние сме готови да сътрудничаме пряко с вашата парламентарна комисия, с докладчиците. Ние много силно разчитаме на личните контакти. Ако има някакви спешни въпроси, моля, обръщайте се към полските депутати в Европейския парламент, които са членове на вашата комисия. А що се отнася до енергетиката и промишлената политика? Полша ние сме доста едини в Полша по тези въпроси, включително и опозиция. Така че, моля, използвайте всички канали, моля, обръщате се за помощ към всички полски депутати и те ще могат да отговорят на вашите въпроси. Ние също с радост ще отговорим на вашите въпроси. Ние разчитаме на вашия опит и съм убеден, че ние се придвижваме към една зелена економика. Е, е, релация ние знаем, че устойчивото развитие означава, че социалните, економически и екологичните въпроси трябва да се отчитат и то едновременно. И накрая ще кажа, искам да ви уверя, че ние ще бъдем от зелената страна на силата. Е, Уважаеми господин вице-премьер Павлак, много ви благодаря за това, че отговорихте на разнообразните въпроси. Това е проблемът при такива разговори. Насъбират се различни въпроси, различни аспекти. Вие успяхте да отговорите на всички тях. Благодаря. Сега на практика вече ще стане трудно, когато започнем работа по отделните досиета. Нека си